точка от дневния ред искам да направя следното съобщение. Комисията по економически и парични въпроси не е внесла възражение срещу делегирания акт, който бе обявен вчера в началото на пленарната сесия. Не е внесено възражение от страна на комисия ЕКОН, следователно, съгласно член 105 алинея 6 от правилника за дейността ни, делегираният акт се счита за прият. Това означава, че актът ще бъде публикуван утре.